Witam Państwa na popołudniowej sesji. Колеги, добре дошли на следобедното ни заседание. Rozpoczynamy popołudniową sesję od głosowań. Започваме с електронно гласуване. Първият доклад, по който ще гласуваме, е доклада за минималните стандарти за защита на зайците. Господин Ек е докладчик, 256 изменения са получени, 30 компромиса също. Господин Ек, искате ли да кажете нещо? Заповядайте. Ако може, накратко. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги началото бих искал да най-сърдечно да благодаря за доброто сътрудничество на, на докладчите в Сянка, бюрото. Успяхме, въпреки спорове, да а, намерим а, такъв голям брой компромиси. Само а, факта, че успяхме да постигнем и че говорим за минимални стандарти за отглеждането на зайци, а, е, сочи, че е, е, постижение на тази комисия, след като 6 години се борим да качим на дневния ред е, темата. Това означава, че проблемът е признат и предизвиква интерес да приемането на този доклад ще е първата стъпка към въвеждането на, на, на, на е, спешното въвеждане на е, минимални стандарти за отглеждането на зайци. Е, аз, важно е в едно общество, където все повече съзнание, все повече се осъзнава необходимостта от здравословно хранене, но и от здраве на животните и стандарти на тяхното отглеждане. Е, както и е, защита на животните, е, както и на хуманно отношение към тях и по някакъв начин смягчаване на страданията им. Зайците до днес съвсем законно са отглеждани при условия, които са недопустими. В времена на големи е, е, промени трябва ясно да кажем, че в този парламент ние не сме е, бездушни бюрократи и че нямаме сърца днес членовете на тази комисия имат възможност е, да покажат на хората отвън, че ние е, имаме сърца и, за, е, е и съчувствие към животните. Е, затова ви моля да подкрепим бъдещо законодателство, 330 е, е, хиляди европейски е, зайци в Европа ще са ви благодарни за това, както и с хилядите защитници и тези, които се борят за защита на животните, ще са ви благодарни. Благодаря. И аз ви благодаря. Благодаря ви за встъпителните думи. Мисля, че голямата част от нас са отглеждали зайци. Дори си изпълням, когато плаках, когато почина един от моите зайци. Преминаваме към гласуването. Компромиси będziemy głosować електронично. Компромисите първо ще гласуваме. Мисля или не? или заедно по компромисите? Не. По компромисите ще се гласува електронно. По другите въпроси ще се гласува с дигане на ръка. Компромис А. Моля, гласувайте. Замекам гласуване. Sorry. Прекратете гласуването. Един от НП в повече има. Моля, изведете си картата. Окей. Окей, да, окей, окей. Вече всичко е наред. Прекратете гласуването. Приете този компромис. Компромис Б. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 82. Кой е за? 82. Не. this falls, 82 falls. Compromise C now. adopted. Yeah, but it's fallen. A jest, okay. Okay. Compromise C. Przechodzimy, otwieram głosowanie nad kompromisem C. Преминаваме към компромис С. Моля гласувайте. Замикам гласуване. Край на гласуването. Компромис приемти. Преходиме до компромис. Приема се. Преминаваме към компромис Д. Моля гласувайте компромис Д. Замикам гласование. Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис Д, казва ораторът. Компромис Д. А, oh ah, yes, yes, yes, yes. Okay, sorry. Извинявайте. Ще бъде гласуване на поправка. Преминаваме към 101. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 105. За. Против. Електронна проверка по 105. Моля, гласувайте. Замекам гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 106. Кой е за? Против. Приема се. 107. За. Против. Електронна проверка по 107. Моля гласувайте. Дякую. Замикам гласуване. Благодаря. Прекратете гласуването.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 Моля, гласувайте компромис Е. Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към F. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис Г. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис хаш. Моля, гласувайте. Замекам гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис И. Моля, гласувайте. Замекам гласувания. Край на гласуването. Изменение 159. За. Против. Отхвърля се. 160 за. Приема се. Компромис J. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Мекам гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 246. Кой е за? За. Благодаря. Приема се. Поправка 171. Кой е за? Благодаря. Против. Приема се. Нека да направим проверка. Гласуваме електронно по 171. Прекратете гласуването. Приема се. 172. За. Против. Отхвърля се. Компромис К. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис Л. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис М. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис Н. Моля, гласувайте. Замекам гласуване от компромиса. Край на гласуването. Приема се. Компромис 01 или О1. Моля, гласувайте. Замекам гласование. Края на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към компромис О2. Моля, гласувайте. Електроник публика. Отварям гласуване от компромис. Гласуваме електронно. Моля гласувайте по компромис О2. Гласувайте. Край на гласуването. И че преходим до, до поправки 200. Сега преминаваме към изменение 213. 213. Не, пада. Преминаваме към компромис П. Моля, гласувайте. към гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 227 на господин Хауслинг. За против, е, отхвърля се. Електронна проверка. Моля гласувайте по 227 изменение. Заме към гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис КО. Започваме гласуването. към гласуване. Прекратете. И така преминаваме към компромис R. Моля, гласувайте и прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение. Не. Компромис С направо. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 200. 32 на Хаузлинг, 243 на Хаузлинг. Против. Може би... Не, по-добре е да променим. 130... 233, казва председателят. Гласувайте. Замикам гласуване. Край на гласуването. Приема се с един глас. Сега преминаваме към компромис Т. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 252. Не. Тогава преминаваме към първо изменение. За. Приема се. Второ изменение за. Приема се. Изменение 3 за. Приема се. Изменение 4 за. Приема се. Изменение 5 за. Приема се 6. За. Приема се 7. Приема се 8. Приема се компромис 1. Моля, гласувайте по компромис 1. Заповядайте. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към 11. Изменение 11. За. Благодаря. Приема се 13 за. Против. Приема се. 14. За. Приема се. 15. За. Приема се. 16. За. Приема се. Компромис 2. Моля гласувайте по втори компромис. Край на гласуването. Благодаря. Компромис 3. Моля, гласувайте. По компромис 3. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. say there's lack of German translation. Ага. Yes, is okay now? Okay. Всичко наред ли е сега? Добре. А, превръщаме се към четвърти компромис. Моля, гласувайте. По четвърти компромис прекратете гласуването. Не. Приема се. Преминаваме към компромис 5, тъй като 40-то отпада. Е, пети компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 66. За. Против. Може би е прието, нека да направим проверка. А, моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 69. Електронно гласуване. Тъй като мнозинството е същото, 69. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 70. Моля гласувайте. По изменение 70. Моля гласувайте. Замикам гласувание. Край на гласуването. Приема се. 71. За. Приема се. Нека да преминем към гласуването по цялата резолюция. Не виждам желаящи да се изкажат нито предложения, Започваме. По доклада с съответните промени. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравление на господин Ек, който е докладчика. Иска ли докладчика да се изкаже отново? Искате ли да се изкажете отново? Съвсем накратко, ако обичате. Данка, президент. Наистина, след толкова компромиси стигнахме до единство, единодушие, но това, което се реши днес, е, за, за съжаление, днес родихме едно, един беззъб тигър, тигър. Една недоносче, една инициатива, е, която е, те първа трябва да бъде представена в пленарна зала на комисията. Една инициатива, която няма да доведе до законодателен акт в дългосрочен план, това е нищо, но за съжаление, е, това, което направихме е, е, известен успех, но няма да помогне на животните. Аз няма да, да спра да се боря за тази кауза и е, ще, ще с, с зъби и ногти ще отстоявам тези изменения, които прокарахме в пленарна зала. Това не е никаква заплаха, просто обещание.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 обработен от нашата група. Благодаря на колегата, е, който присъства днес. Е, благодаря за работа и, и желая на новата, комисия, на новата му комисия успех. Аз също бих искал да се възползвам от възможността да ви благодаря. Определено ще ни липсвате и никак не ридва, радва вашето решение. Но вие сте млад човек, винаги ще имате време да се върнете при нас. Благодаря ви и се надяваме отново да ви видим. Благодаря, благодаря отново на докладчика. Може и да не сме постигнали 100% успех, но все пак направихме някаква крачка. Пристъпваме сега към следващата точка от дневния ред, 12-та. Отговорна собственост и отговорни грижи за конете. Е, докладът е по инициатива. Госпожа Гърлинг е докладчик. Ако желая, ако е тук, да заповяда, да, да, да ни въведе. Имате думата. Благодаря, господин председател. С известен трепет вземам думата, защото не ми се ще да ви навеждам на скръбни спомени. Надявам се, че не сте е, загубили скъп кон домашен любимец в резултат от неправилни грижи, но това е предметът на доклада. Конят и човекът са били приятели в продължение на хиляди години, трудили са се заедно и тук става дума за въвеждането на отговорна собственост и грижи за конете навсякъде в Европейския съюз. Желая на всички ни такъв дух на отговорност. Надявам се да, промине, да премине успешно гласуването. И така, първо изменение по доклада, който е за, моля да гласува. Моля, благодаря. Приема се второ за против. Отхвърля се. Трето изменение за. Приема се. Четвърто за. Приема се. Шесто за. Приема се. Седмо. Против. Отхвърля се. Осмо. За. Приема се. Компромисно изменение А електронно гласуване. Започнете гласуването. А? Да? Да? Не? Да, да, да. Компромисно изменение А. Това гласуваме. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно Б. Започнете гласуването.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 Компромисно Д. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Така, приехме и така 118 изменение. За 118 за, против, отхвърля се. 119 за, приема се. 120, 120 против, отхвърля се.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 Компромисно е латинско. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 128 внесено от господин Тарабела. Да е добре дошъл господин Тарабела в залата. За против. Отхвърля се. F. Компромисно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се Г. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 228 за, против, отхвърля се. Да проверим, добре, по електронен път. 228. Прекратете гласуването. Изчаквахме господин Дорфман всъщност. Благодаря ви. Прекратихме гласуването. Приема се. Компромисно хаш. Прекратете. компромисно и прекратете гласуването. И така, 166-то нататък, за 166-то, за, против, отхвърля се. Компромисно йод за Прекратете гласуването. Приема се. Йод А. Който е за, моля да гласува по електронен път. Йод А. Прекратете гласуването. Приема се компромисно изменение К. Който е за, моля да гласува. Приема се. Компромисно изменение L. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се компромисно изменение М. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Нататък 219 за против отхвърля се 220 Господин Атюи. Отхвърля се. Да проверим 220 по електронен път. Започнете. Двеста гласуваме. Прекратете. Отхвърля се. Изменение 226. Против. Отхвърля се. 227. За. Приема се. Компромисно N. Започнете гласуването по компромисно N. Прекратете. Przyjęty. Przechodzimy до компромису O. Otwieram głosowanie от kompromisem. Компромисно О. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се. Ком... 232. 232 за. Приема се. Компромисно П. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно Q. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно R за. А, е, по електронен път започнете гласуването. Компромисно R. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно С. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Компромисно Т. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 95-то на господин Капуто. 95-то за. Е, приема се. Двеста и четвърто е тъждествено. На 251. Така че кой е за? Приема се. Компромисно У. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно В. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се. Компромисно ВА. Започнете. Прекратете. Приема се. Девето изменение на докладчика. Приема се.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 Прекратете гласуването. Компромисно зет. Започнете. Прекратете. Приема се изменение 32 за против Отхвърля се. Тридесет и трето. Против. Приема се, но нека да проверим, понеже аз съм сред носителите все пак. 33-то, моля да гласувате. Прекратете гласуването. Приема се. 34 за. Против. Отхвърля се. 35 Против. Отхвърля се. 36 Приема се. 37 за. Против. Да проверим. 37. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение АА. Прекратете гласуването. Сега можем да пристъпим към ББ. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно ЦЦ. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се 57 за. За 57. Против. Да проверим започнете гласуването. 57. Мисля, че се приема. Да. Компромисно ДД. Започнете гласуването. Прекратете.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 Изменение 72 за 72 против. Отхвърля се. И сега ще гласуваме целият текст. Така изменената проекторезолюция. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се поздравления. Госпожо Гърлинг, желаете ли да кажете нещо? Желаете ли думата? Мисля, че... Да, господин Агни желая да се изкаже. По въпрос от историческо значение, господин председател, за първ път е, през последните 7,5 години е, тази комисия прие изменение Агню. Или просто сте решили да се смилите най-сетне, понеже смятате, че ми е рожден ден днеска, или пък наистина съм ви повел за 7 години по пътя на праведността. Защо гласувахте против доклада в такъв случай? Това не е завярване. Попитаха ме защо съм гласувал против доклада. Е, политиката на ЮКИП винаги е била да гласуваме против текста, като междувременно се опитаме да го пригодим, като гласуваме за по определени изменения така или иначе ние не можем да победим в крайното гласуване, на това е нашата политика, така се и държа всеки път. Ваше право е това, господин Егню. Това е то демокрацията. И сега можем да пристъпим към 13-та точка. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 година. Общ бюджет Европейска комисия. Господин Яр е докладчик, член на Комисията по бюджетен контрол. Господин Целер отговаря от наше име. Господин Яр вероятно желая да се изкаже. Не мога да ви лиша от тази възможност, господин Яр. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците в Сянка. Успяхме да формулираме 7 компромиса, 36 е, е, изменения прокарахме. Радвам се, че е, докладчика в Сянка свърши, си свърши работата по един скромен и незабележим за Европейския парламент начин. Е, всъщност това е преимущество на докладчите в сянка, че можем в сянка да се срещаме когато и, и където си искаме. Е, установихме, че е, процента на грешки в, селската, в областта на селско стопанство е, е сега заниж, снижена от 3,6 на 2,9%. 2,2% в е, фонда за е, борба с глобализацията и 5,3% в фонда за регионално развитие. Е, раз, Ограничаваме видовете грешки. При преките плащания се е, е, констатират грешки, които нямат е, отрицателни финансови е, последствия, така че трябва да правим разлика между грешките, които имат, е, водят със себе си финансови е, щети и е, които са е, е, резултат от е, измама и е, такива, които са просто административни грешки или недоглеждане. Е, смятам, че е, наистина в този смисъл можем да е, приветстваме приветстваме е, този е, е бюджет. Е, е мисля, че докладът е доста е, добър, е, както за колегите ни от е, тази комисия, така и от Комисията по бюджетен контрол, успяхме наистина да се обединим около общи позиции, а сега с нетърпение и с радост очаквам гласуването. Хвалил пана и справоздание и... Благодаря. И значи вашата висока оценка се отнася не просто за доклада, а и за становището и за колегите участвали в неговото изработване. Да гласуваме сега компромисно F. Прекратете гласуването. Четвърто изменение за. Приема се. Пето. Против. Отхвърля се. Шесто. За. Приема се. Седмо. За. Приема се. Осмо за. Против. Отхвърля се. Десето за. Против. Отхвърля се. Единадесето за. Приема се. 13 за, против, отхвърля се. 12 за. Приема се. 15 то за приема се. 14 за против. Да проверим. Започнете гласуването по 14-то изменение. 14 Изчакваме да гласуват и вносителите на изменението. Прекратете и изменението се отхвърля. Компромисно А. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно Д. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно Г. Започнете гласуването. Прекратете. Двадесет и седмо. Приема се. 28. Приема се. 29. Против. Отхвърля се. 30 за. Приема се. 31 за. Приема се. 32 за. Против. Отхвърля се. 33 за. Против. Отхвърля се. Компромисно Б. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 39 за. Благодаря. Приема се. 42 за. Против. Отхвърля се. Да проверим. Добре. 42. Започнете. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 43 и 4 са тъждествени за, против, Отхвърля се. Не е нужно. Мисля, да, 48 за, против, отхвърля се. Четиридесет и седмо за. Приема се. 49-то за. М 46-то. Втора част за. Против. Отхвърля се. 50-то за. Против. Отхвърля се. 59-то За. Да, 59-то. Понеже 50-то беше отхвърлено. 59-то, моля, против. Отхвърля се. 51-во, господин Яр, за. Приема се. 52-ро за. Приема се. 53-то. Приема се. Компромисно С. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Пристъпваме към 60-то изменение за против Отхвърля се. Компромисно изменение е, започнете. Прекратете гласуването. Приема се. 67. Кой е за? Против? И ще трябва да проверим. Започнете гласуването на 67. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления с един глас. 71 во за, против, отхвърля се. 72 за. Приема се. 73 за. 73-то против. Отхвърля се. Нататък към целият текст на становището с измененията и допълненията. Започнете гласуването. Прекратете. Проектостановището е прието. Докладчикът има думата, ако желая да се възползва. Аз във всеки случай се възползвам от възможността да ви поздравя и да ви благодаря. Отлично извършена работа. С това, колеги, изчерпахме списъка на актовете за гласуване. И стигаме до 14-та точка от дневния ред. Даже малко спестихме време. Или пък да поизчакаме. Czy jest na sali pan poseł Wiegas? Господин Виегас, тук ли е? И така, 14-та точка целесообразно съчетаване на финансирането за регионите в Европа, постигане на равновесие между финансовите инструменти и безвъзменните средства в рамките на политиката на сближаване или така наречената кохезионна политика. Подходът е нов. Целта е да разчитаме в по-голяма степен на финансовите инструменти, тъй като финансирането е по-обективно обосновано с, с тези финансови инструменти много време е вече работим по тази тема. Проведохме конференция в Ирландия и другаде. Европейската комисия организира нарочни събития, прояви. Е, идеята е да се разработят нови финансови инструменти в областта на кохезионната политика. Така, нашето становище е, е изработено от Мигел Вегаш мисля, че можем да очакваме няколко встъпителни думи от страна на докладчика. Тук става въпрос за заеми, за кредитни гаранции, микрофинансиране, рисков капитал. Все неща, които да заменят безвъзмезното финансиране. Господин Вегаш, имате думата. Матан Глос. глас. добре, колегаш. Благодаря, уважаеми колеги. Това, което се опитваме да постигнем тук, е да огледаме евентуалното въздействие и целесъобразността на финансовите инструменти е, в селското стопанство и в във връзка с работата по това становище е, проведохме две нарочни е, допитвания, едното в Португалия, другото тук в е, Европейския парламент. Поканихме представители на земеделски издружени организации, питахме се да съберем най-различни мнения. И становището, можем да кажем, е резултат от този опит да отразим становищата на заинтересованите страни. Постъпиха и писмени становища, и по почтата, по електронната почта. Така, главната идея е, че развитието на селските райони, разбира се, като втори стълб на общата селскостопанска политика, е, играе важна роля е, за е, регионалното развитие като цяло, поради което е важно да се отчита състоянието на дребните земеделски стопани, преживящи крайно трудни времена в условията на криза, Всичко това бе, бе отчетено в работата ни по становището. Имайки предвид, че финансовите инструменти до сега са използвани твърде ограничено в рамките на ОСП. Твърде малко са страните възприели такава практика на финансиране в своите програми за развитие на селските райони. Независимо от това, предвид чутите становища от заинтересованите страни, а и предвид нашето становище, ние смятаме, че финансовите инструменти е, крият огромен е, потенциал. Е, земеделците поначало не критикуват, че са затруднени да, да получат достъп до класическо банково кредитиране. И ето на този потенциал на финансовите инструменти следва да бъде оползотворен. Можем да кажем, че становището на земеделските сдружения е единодушно, е, в смисъл, че финансовите инструменти следва да бъдат е, използвани като допълващи традиционното безвъзмезно финансиране. При все това, ние Развиваме и някои идеи за подобно финансиране на крупни инфраструктурни проекти е, на село, напояване, пътна мрежа, маркетингови кампании. Инфраструктурата особено е, би могла да се развива по такъв начин. Запознати сте с текста, очаквам вашите становища, колеги. Благодаря. Bardzo dziękuję. Szybko panu poszło, a więc mamy więcej czasu na dyskusję. Pan poseł Rop. Благодаря. Е, кратко избито беше това изложение, така че ще имаме повече време за въпроси и отговори. Първият е, въпрос, моля. Благодаря, за това предложение, за представането му. Аз съм заместник, член на комисията по регионално развитие, така че ще говорим в това си качество. Тази, това становище е много важно за мен фермерите не могат да живеят е, в изолация, те са оградени от социална структура. Е, на един фермер се нуждае от образование, социално осигуровки, медицинско обслужване, културни е, нужди има. Програмата Лидер, която от втория стълб е насочена не само към селското стопанство, но и към агрибизнеса и съответната инфраструктура. Целта е да се подобри е, сближаването, да се е, интегрират е, по-добре фермерите в е, живота на обществото. Идеалното решение би било да се използват е, фондовете за структурните фондове за сближаване е, в по този начин е, фермерите могат да взимат е, заедно решение за най-доброто използване на е, фондовете в конкретен регион. Това ще помогне на региона да се развива по-добре и ако е, един регион е недостатъчно развит или се развива бавно, фирмите и фермерите нямат е, е, възможност да се разрастват. Същото се отнася и до преработващата промишленост. Наистина, е, в много страни, пък и в Литва, се е, е прави следната грешка. Е, когато се създава добавена стойност с парите на фермерите или регионални пари за сметка на централните те, органи, като Централното правителство всъщност е, така е, обира лаврите а регионите някакси са маргинализирани. Е, но е, е, при сегашната система, система на кредити, това не е, не е възможно да се промени. Затова бих искал да предложа на държавите членки да оставят тази добавена стойност на нивото на регионите, на местно равнище, защото те създават добавена стойност региони регионите е, могат пряко да, да е, се ползват от тази добавена стойност, а не тя да отива в е, централните бюджети. Не, не централните бюджети не трябва да поемат печалбите и добавената стойност, която се генерира в регионите и на местно равнище. Следващия благодаря на докладчика за това експозе. Според мен много важно е да е, говорим днес за е, тези инструменти, които биха е, могли да помогнат на селските райони. Аз също съм член на комисията Реги и там много говорим също за това как да се привличат европейските фондове и да се използват в селските райони. Нас, ние много държим на синергията между всички тези фондове. Би трябвало да наблегнем повече на а, е, интелигентното село, а, е, едно пространство, където хората, което е привлекателно за хората. Интелигентното а, е, село а, наистина трябва да е комплект от а, една пълна инфраструктура, а, медицинско обслужване, образование и всичко. Ако не превърнем селските райони, е, ако не ги направим достатъчно привлекателни, е, използвайки комбинация от фондове, няма никога да можем да привлечем е, младите фермери и малките и средни предприятия. Смятам, че трябва да поставим по-силно ударение върху всичко това, което е, съчетава е, всички фондове. Хоризонт 2020, фонд за селско развитие, структурните фондове и така нататък. Мисля, че е отрешаващо значение да ускорим процеса на изпълнение е, е би трябвало на законодателството би трябвало да, да създадем възможност за тях да скъсат веригата на създаване на добавена стойност и да се възползват от добавената стойност, която се произвежда там. Иначе селото никога няма да бъде достатъчно привлекателно. Много трудно е да се произвежда, но трудно е и да се продава, да се реализира продукцията. Необходими са наистина. Тук се, много трансформации трябва да се мисли и за складиране, съхраняване, е, пъти, и за пазарите на селскоспанска продукция трябва да е, помислим и за конкурентоспособността на е, Европейския съюз. Днес чухме какво имаше да каже е, бразилския министр на селско стопанство. Той наистина се вълнува много от тези проблеми и ние, нашия шанс е да имаме едно конкурентно селско стопанство. Благодаря. Е, чрез е, кохезионната политика всъщност е, максимални количества, максимални средства се насочват към селските райони, когато предишно се че аз винаги наблягах на това, така че кохезионната политика трябва винаги да, да не обягва от вниманието ни. Знае, че е трудно, е, но когато говорим за тези неща, винаги ни се казва, е, винаги имате втория стълб, но недостатъчно стълб, е, средства в този втори стълб са отделени за селскоманско развитие. Следващия. Благодаря също, ще кажа няколко думи по доклада. Е, искам да се спра на точка четвърта. Много неща са споменати, много неща са е, е, добре казани, но най-ключовата точка е четвърта точка, където, се, където става дума, че всичко, което попада в втори стълб, не трябва да вреди на първи стълб е, сега аз е, не говоря за е, един света на нашите мечти, където всичко върви по мет и масло, но наистина би трябвало да се засили втория стълб. Зная, че е, е, обаче, че е, е, укрепване на втория стълб може да подкопае първия стълб. И е, тук е, трябва ясно да кажем, че засилването на втория стълб означава не само да се печатат нови пари или да се е, дръпват от някъде, но да се потърсят други източници е, на е, средства. Е, имаме е, политика на отбрана и така нататък е, в. Е, и а, ако нямаме е, източници на а, свежи пари тук, е, те просто ще трябва да дойдат от първи стълб и а, е, тези неща трябва ясно да се а, кажат. За смислени, а, за смислени а, наистина заслужаващи а, проекти, а, важни проекти, е, е разумно да се теглят средства от първия стълб, но а, не и за друго. Благодаря. Благодаря, господин председател. Е, бележка по точка Б, е, където е, става дума за традиционния европейски модел на производство и екологичните фактори. Размера на тези ферми във Франция, например, е, е, е, структурата на земеделието във Франция е такова, че се състои от е, множество малки и средни предприятия е, в е, европейската култура изисква индустриализация на тези предприятия, което е трудно, когато те са дребни. По точка четвърта и системата на финансиране, което да замести държавните помощи, всъщност много важно е да се е, малки и средни предприятия да имат достъп до, до е, банкови кредити, но това им връзва е, ръцете и ги поставя в е, подчинено положение по отношение на тях. Е, трябва да е, видим какви са резултати на финансовите инструменти. В моя район, например, е, няколко пилотни проекта показаха, че този подход не води до нищо. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Виегаш, смятам, че днес е много подходящ момент да обсъждаме становището в навечерието на, на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка и на ОСП. Кохезионната политика води до интелигентен, устойчив и преоставащ растеж в а, Съюза. В а, тази гледна точка аз смятам, че ние, членовете на Комисията по земеделие, трябва а, да разглеждаме селското стопанство като многопластов сектор чрез наличните инструменти на кохезионната политика на Европейския съюз. Взимайки предвид и специфичния характер на финансовите инструменти, силно вярвам, че те трябва да продължат да съществуват в подкрепа на регионалното развитие, но в никакъв случай да не остават единствената финансова помощ. Селските райони често са отдалечени от големите икономически центрове и имат доста по-труден достъп и до инфраструктура, като тук визирам и физическата, и финансовата инфраструктура. и Затова в окончателната версия на този доклад във водещата комисия трябва да бъде подчертано точно това – отдалечеността. Относно прилагането на финансовите инструменти отстоявам позицията, че в сектор „Земеделие“ при прилагането на финансови инструменти трябва да даваме приоритет на колективни проекти, подкрепящи местната инициатива и идентичност. Бих искал да подчертая и ролята, която играят инвестициите в затворени цикли на производство. Защо ви го казвам това? Тъй като чрез инвестициите в затворени цикли по този начин ние подкрепяме и суровината, по-голямата част от която произлиза от съответния регион, в същото време е преработката и пакетирането, а евентуално и складирането, които също се осъществява в този селски регион. Така се гарантира създаване и задържане на работна ръка в селските региони. Именно обезлюдяването е един от най-сериозните проблеми на селските общности. Затвореният цикъл на производство дава възможност за постигане на по-силна местна економика и по-малка зависимост от централно финансиране, което е една от целите на политиките на сближаване. А, имам още няколко предложения, които а, ще ги а, предложа писменно като поправка към проектостановището. Смятам, че всички сме на едно мнение и трябва да действаме в тази насока. Благодаря. Pan, pan poseł Dorfman.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 Стави. Е, тук е, не става е, дебат за втория или първия стълб за държавни помощи. Въпросът е дали ще речитме на, на държавна помощ или на различните финансови инструменти. В четвърта точка се казва, че финансовите инструменти не могат да заместят държавната помощ, която е от бюджета. Е, финансовите, има е, е, финансови инструменти, на които можем да разчитаме вече. И аз смятам, че ние живеем във време, когато финансовите инструменти е, могат да е, свършат много е, добра работа е, и да допълнят класическата е, държавни помощи. Не съм съвсем съгласен с е, точка 5 където се предвижда възможността е, финансови инструменти да се използват само за общностни е, проекти е, когато гледаме плана Юнкер, там е, е, трябва да се създадат платформи, където отделни, е, до които отделният е фермер да има достъп е, и да се, за да се ползва от фи, съответните финансови инструменти. Такива платформи за финансиране обаче сега не би трябвало да се използват от отделни е, единици отделни фермери. Благодаря, господин председател. Е, аз съм член на бюджетната комисия и аз а, е, мен ме занимава темата, разбира се, и в това ми качество. А, е, бюджетния това е начин всъщност да, да е, проконтролиме парите, които се е, е, е предоставят е, по линия на различните инструменти. Е, е, тук трябва да припомня принципа на взаимодопълняемост. Е, когато говорим за тези е, и, инструменти, ние забравяме, че политиките трябва да се допълват взаимно, например, селско-стопанската и регионалната политика. И е, трябва да мислим, е, че тези неща би трябвало да се разлежат заедно, да функционират е, заедно. Структурния фонд и попада във втория стълб, е, от който черпи е, е, ОСП, но за заключение аз така смятам, че трябва да сме много, много предпазливи и внимателни с безвъзмезните финансиране. Czy możemy poprosić przez przedstawiciela Komisji Europejskiej o odniesienie się do... Може би представители на Европейската комисия желая ли да вземе думата? Съжалявам, че не се обръщам с вас, към вас с името ви, нямам го в списъка. Е, добър ден, е, аз съм ръководител е, на бюро в Гран дирекция селско стопанство и отговарям за финансовите инструменти. Аз приветствам това положително проекто становище на двете комисии и за то отразява потенциала на селското стопанство и възможностите от две гледни точки ние трябва да работим, инструментите трябва да работят в взаимна допълняемост с схемата за безвъзмезно финансиране. От друга страна, трябва да признаем огромната нужда в, е, сел, от средства в селско стопанство и, и е, селските райони, но схемите за безвъзмезно финансиране просто стигат понякога нашата граница. Получава се прекалено приемане на, приемане на прекален брой проекти и които не биха могли да бъдат финансирани финансирани, е, което е, обесърчава е, фермери да искат такова финансиране, малки, дребни ферми, например, дребни фермери. Така че пътя е да се допълват зимно различните инструменти. Колкото до зимната допълняемост, не е, прилагаме финансовите инструменти просто така. Държави членки, които желаят да въведат даден е, финансов инструмент в някаква програма за развитие, трябва да направят предварителна оценка и е, тази предварителна оценка е необходима, за да се гарантира допълняемост, защото ако няма е, достъп е, до капитал, е, финансовите инструменти не трябва да се подкрепят като такава политика. От друга страна, финансовите инструменти дават допълнителни възможности, например за млади фермери, задават възможност за финансиране на работен капитал за фермери, което не е възможно по линия на грантовете, но е важно за ново откриващи, но стартиращи фирми, защото им дава начален капитал за създаване на фирми. Така че от гледна точка на комисията, ние се стараем да насърчаваме финансовите инструменти, но а, заедно с държавите членки трябва да преценяваме а, е, нуждата, много точно нуждата а, от а, такива инструменти, за да насочваме а, а, средствата а, така както трябва и да предоставяме наистина а, финансови инструменти, които са направени по мярка за отделните държави членки. Тук стандартни решения не са удачни защото селскостопанското производство и селскостопанство е, има своята специфика във всяка държава членка. В заключение, приветствам отново това проекто становище, но бих искал да приканя и вас да е, развивате, да, да работите с управителните органи, е, така че тези инструменти да, да помислят как да се използват по-добре тези инструменти, защото все още има известно колебание да се е, в ползването на тези инструменти в, като взаимодопълващи се. Но във всички случаи трябва да се направи предварителна оценка за да, и да се помисли дали този или онзи инструмент е, е разумно да се ползва в този или онзи случай е, и в стълба за по-конкретно за сълско-спанско развитие. Благодаря. Благодаря. Господин Фланаган, искахте да кажете нещо. Исках да. Искам да бъде записано в протокола, че от, моята, от моя гледна точка Идеята финансови инструменти да заместят преки плащани е немислима. Казвате, че няма да се случи, но пак ме притеснява, че може и да стане. Трябва да се направят проучвания за задлъжнялостта на фермерите. И те наистина разчитат в огромна степен на банките и не ми се иска да задлъжняват още повече. А, още един въпрос, който е наболял. Странно е, че един социалист или поне човек от лява група казва, ако фермерите имаха печалба, като продаваха, нямаше да имат нужда от нещо такова. Трябва да се създадем е, положение, при което фермерите е, да получават достойно заплащане и да извличат печалба. Това е пътят, вместо изкуствено да създаваме цени. Трябва да извличат печалба и докато това не стане, винаги ще имаме проблем. Dziękujemy bardzo. Благодаря. Jeśli, oczywiście, tak, tak, tak, tak, jeszcze pan poseł sprawozdawca. Нашия докладчик, господин Вигаш, има думата. Заповядайте. Bom, uh, muito rapidamente, em primeiro lugar, Съвсем накратко. Благодаря на изказалите се. Отбелязах си идеите ви, като че ли се оформи консенсус за това, че трябва да се внимава и да се постигне равновесно положение. Тези инструменти трябва да бъдат допълнителни. Интересни идеи се нахвърляха. Ако възможно, ще ги включа в текста. Има ограничения за дължината на текста, разбира се но интересни неща се казаха за териториалното сцепление, подобряване на живота на хората в селските райони, инфраструктура, услуги и така нататък. Използването на различните видове подкрепа за селските райони, структурните фондове и връзката помежду им. Това бе нещо много важно. Един въпрос, който повдигнахте вие също бе това. Мисля, че подкрепата е много важна. Трябва да има някакъв начин да се направи така, че да се гарантират приходите на фермерите, като в същото време се поддържа първия стълб на ОСП. Трябва да има по-къса верига на доставките. Това също е много важно. Esta ideia de manter след това идеята за местната инфраструктура и нейното поддържане в селските райони е важна. Така може да се повиши заедостта. Това е чудесна идея. След това Казахте, че ще бъде изключено отделното финансиране. Това е добра поправка. Не бихме искали да се случи нещо такова. И така, много ви благодаря на всички, които се изказаха. Отбелязвам, че има съгласие. И смятам, че сме стигнали до положително развитие. Ще включа това в текста, така, щото текстът да бъде одобрен. От всички да бъде преведен в писмена форма и след това да ви бъде разпратен. И аз ви благодаря. Искам да благодаря на всички, които участваха в този дебат. Искам да благодаря на Европейската комисия. До 26 януари, 4 часа след обяд, имаме срок за подаване на изменения. крацната... Аз много се радвам, че работата тече по новите финансови инструменти в тази сфера. Смятам, че те ще бъдат от полза на голяма група фермери, които имат нужда от специално финансиране. След това обаче решенията до голяма степен ще бъдат взети от банките. Не става дума за всички видове плащания. Има преки плащания, има грантове, т.е. не говорим за пълно изместване и заместване на безвъзмезна помощ и преки плащания. Още от началото на промените имахме в Полша кредити от Световната банка и помня, че тези инструменти работиха много добре тогава, на времето. Отново благодаря на всички за участието в дебата, благодаря ви за извършената работа и сега мисля, че може да преминем към 15-та точка Става дума за етикетиране на органични продукти. Регламент на Европейския парламент и съвета за производство на биопродукти. Господин Хойзлинг е докладчик. А доколкото разбирам, той участва в триалозите, които текат. Това е много деликатен въпрос. 14 триалога са проведени до момента. Позицията на парламента, съвета и комисията се сближиха доста. Така или иначе обаче не е постигнато съгласие при словашкото председателство. Все още има различия в становищата и смятам, че точно за това ще зададем и въпроси на представителя на Малтийското председателство. Давам думата на нашия докладчик Мартин Хойзлинг. Мартин, надявам се да ни дадеш повече подробности за това, докъде са стигнали преговорите, ще се стигнали до край скоро и кога. Заповядайте. Председателю, съм докладчик по тази тема и винаги съм си мечтал кога ще дойде деня, когато ще мога да ви кажа, че очакваме в най-скоро време ясен резултат. Благодаря на Словашкото председателство за това, че направи голям напредък в, по някои от въпросите. Надяваме се да стигнем до крайен компромис. На 13-ти триалог преговорите бяха много дълги. Компромисният текст, който бе подаден, не отговори обаче на съгласието нито в парламента, нито в парламента, така че няма нищо от а, миналата година в тази посока. Сега Малтийското председателство ще продължи. Имаше някои елементи, по които няма съгласие. Те се съдържат в компромиса. Те свързани с пазвища, с изключения, с опълномощяване, с предпазни мерки, пестициди, както и семената. Така или иначе обаче нямаше решение за подобряване на контролните механизми. Крайна сметка това опира и до прилагане. Страна на Европейския парламент при последните избори Извинете, при последните преговори ние бяхме много склонни да направим компромис и го казахме в този 13-ти кръг на преговорите. Казахме в духа на постигането на компромис, ние можем да преодолеем някои различия в своето мнение, свързани с задълженията на общността. Нито съвета, нито комисията обаче направиха отстъпка. Имаше много други моменти, по които също казахме, ако покажем, че сме готови да променим позицията, съветът ще промени своята. Обаче, още от първите преговори, съветът не промени мандата, който е дал на своите преговарящи и е много тежко, когато ние сме готови да правим компромиси. Ние винаги е, сме склонни да вярваме, че съветът ще одобри компромис. Но фактът е, че тези компромиси не доведоха до общо съгласие на съвета Позициите на съвета са много различни и ще бъде много трудно самия съвет да постигне съгласие по тези въпроси, имайки предвид многообразието на мненията. Надяваме се Малтийското председателство, с което работим отдавна, да положи допълнителни усилия, за да постигне обща позиция, така щото да се стигне до положителен край. Имахме двустранни разговори с Малтийското председателство още в самото начало. Края на март очакваме 15-я кръг на тристранните срещи. След провала през август, т.е. не постигнахме споразумение, искахме да направим една кратка пауза в преговорите всички имаха нужда от нов анализ на това да продължим или по същия начин да работим или не. Сега не зная дали въобще ще се стигне някога до съгласие. Може и да не се. Защото ако не може да прокараме нито една от идеите си, какво ще направим? Имаме много ясна позиция в парламента и трябва ясно да кажем на Европейската комисия, че може би няма да се стигне до споразумение. И, и те трябва да го приемат като факт. Очакваме другата страна също да направи компромиси. Нещо, по което никога не може да се постигне съгласие, е свързано с това, че точно преди края на преговорите бяхме подали един компромис, да няма ограничения за органичните продукти при детските храни, но ако се усети или се установи, че има пестициди, веднага трябва да се отнеме сертификата. Говорихме с сектора, те подкрепиха нашата позиция, че е прекалено рано да се говори за средни стойности или пределни стойности за пестицидите, Така или иначе, има доста компромиси, които а, бяхме подали. Аз очаквам съветът да промени позицията си. Нека да видим също и каква е позицията на Европейската комисия. Даже лични станаха нещата в един момент. Имаше едно интервю с земеделски министър по време на Зелена седмица, събота. В голям германски вестник излезе това интервю и земеделски министр каза, че новите преговори като че ли вървят, но никой не е смятал, че нещата ще тръгнат в тази посока през 2011. За мен това беше доста скудоумно изказване. Той говори за органичните продукти и като за продукти, които трябва да имат по-малко оттайки, остатъци. А, тоест, на никого не правеше добро с това си изказване, защото ще бъдат засегнати фермерите, които произвеждат органична продукция. И а, това налива масло в огъня само и не бива да им позволяваме да саботират тези преговори, защото не искаме някакъв регламент, който върви срещу интересите на този сектор. Не искаме да бъдат засегнати тези фермери и на тяхните плещи да легне това бреме. Няма да спра да вярвам, че ще успеем. Надявам се по време на Малтийското председателство това да стане, но дали ще има добавена стоеност, дали ще има истински напредък, нещо, което наистина да се нарече е, напредък, имайки предвид настоящия регламент, не е ясно. Ще видим какво ни чака по време на Малтийското председателство и докъде Европейската комисия е готова да влезе в компромис. В крайна сметка за това са и тристранните срещи за постигане на компромис. И трябва да кажа, че не се случи много до сега. Bardzo dziękuję. Rozpoczynamy. Много ви благодаря. Преминаваме към въпроси от депутатите. Господин Линц. Ähm, Благодаря. И аз съм част от тези преговори. Мога да потвърдя казаното от колегата Хойслинг това, което трябва да направим и съм убеден след изслушването вчера, е да се замислим и да анализираме заедно с Европейската комисия, за да постигнем как, за да видим как можем да работим с Малтийското председателство, за да се постигне компромис. Имайки предвид триалозите, мога да кажа, че сме успели да разрешим част от проблемите. В крайна сметка, според мен липсва политическа воля, за да се прокара всичко това и да се постигне общо споразумение. Също така смятам, че Не може да се чака до 22 март и да не се прави нищо от сега до тогава. Да седим само и да чакаме и да кажем, аз ще се видим през април и през май, през юни тази година. Да се окаже, че сме в същото положение – преди 22 март и е, имаме нужда от ясен сигнал от преговарящите, че има такова желание за постигане а, на, на съгласие, защото иначе няма нужда да се връщаме въобще на масата за преговори. Благодаря. когато се видим с Малтийското председателство, ще е добре да кажете същото, за да може да представим своята позиция много ясно и много твърдо, защото прекалено много време от най- всичко това. Благодаря, господин Андрю. Благодаря, господин председател. Аз също имах честа и удоволствието да участвам в 14-то заседание в тристранните преговори. Благодаря на нашия докладчик, на нашия водещ и на проявеното търпение в хода на преговорите в търсене на компромис. Благодаря също така за това, че отстоя нашата позиция като парламент по този доклад. Това, което каза колегата е основателно и а, смятам, а, че че особено важно да проведем по-нататък проучването, за да достигнем до достоен изход на работата по доклада. Докладът, парламентът в хода на, на, на преговорите като цяло има последователна позиция. Трябва да кажем, че Малтийското председател следва сега да подготви нещата и да се яви на поредния кръг на, на триалога с действителен мандат за водене на преговори, подкрепен от мнозинството държави членки, за да можем наистина да постигнем напредък. И най-сетне има определени тесни места, е, докладчикът е, ги засегна, контрола, праговите равнища, въпроси, по които са законодателите са твърде близо като позиции и, и даже почти в пълно съгласие, и в който случай вече ролята на комисията е да ни съпроводи така по пътя до окончателното решение. Е, е, не може комисията да играе ролята на, на, на, на цензур, така да се каже. Тя би трябвало да добави към очертаващото се съгласие, почти съгласие между двата са законодателя. Значи при, при това прекъсване на, на, на процеса е, е важно да се използва времето, за да се доподготвят позициите, е, за да стигнем до, до един добър изход, още повече, че отрасъла заинтересованите страни го очакват от нас. Нали, е, е, един отрасъл, една част от економиката очаква от нас нова регламентация, ние не можем да се справим. Това, това е неблаговидно и според мен е, трите субекта, трите европейски институции следва да се захванат сериозно с, с въпроса и да постигнат спогод. Благодаря. Гърлинг. Госпожа Гърлинг. Благодаря, господин председателю. И аз присъствах от името на ЕКР на тези тристранни срещи и трябва да кажа, че редовно подаваме информация и мисля, че съм една от малкото, която не е съгласна с тактиката, която сме приели. Смятам, че сме в една неизбежна позиция, в която се оказваш, когато подхождаш към едно сложно законодателство – на базата на постепенното захранване. Какво имам предвид? Ред по ред по ред минаваш. Според мен трябва да подходим по-стратегически, а не дума по дума, за това как да подходим към края на преговорите. И смятам, че при последната среща вече като че ли се усещаше дух на компромис между трите институции. Нечестно е според мен да се характеризират нещата като ние правим компромиси, пък съветът не прави. Не, според мен доста закъсняхме с нашите компромиси и в рамките на графика, с който те разполагат, е, те трябва да се върнат обратно на срещите си, да се промени техния мандат, трябва да кажа, че така няма как да, да се стигне до резултати. Това беше ясно още преди да се заложат датите. Така че това да се тупаме по рамото не ми харесва. Не казвам, че не работим. Не, всички работят усърдно. Става дума за резултати. Не става дума само за работа. Работиш, работиш, но трябва да има и резултати. Съгласна съм с господин Линц. Трябва да работи много усилено сега, зад колисите. Надявам се на една тристранна среща да се приключи всичко това, но отново неформално трябва да се работи, за да можем а, да сме силни, че когато се стигне до тристранна среща, всичко ще бъде приемливо. В този смисъл искам да се обърна към докладчика. А, той ни каза, че е имал лична среща с малтийците, но ние като докладчици Сянка или поне аз не знам какво се е говорило на тази двустранна среща. Зная, че в края на последната тристранна среща аз подхвърлих някои идеи за това как трябва да продължим, но не се даде никакъв отговор на тях. Така че не знам как възнамерявате да продължим. Та. Ако идеята е да започнем да правим компромиси, да работим по-бързо, да експедираме нещата професионално, то тогава аз бих одобрила такъв подход. Срещата, която бе учредена или организирана за сектора, както казва господин Хойслик, беше обявена в последния момент. Моля, не ме тълкувайте погрешно, но искам да се възползвам от тази възможност да кажа, не става дума само за Германия и Австрия тук. Това не е регламент за тези две държави членки, това е регламент за всички ни. И трябва да направим така, че когато се канят външни гости, трябва да се даде време поне няколко дни, да им дадеш поканата и а, да им дадеш възможност да пристигнат и да участват. Само два дни преди това не е достатъчно. Благодаря, господин Дантен, но моля ви много накратко. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за направеното изложение, на докладчиците в Сянка специално на нашия, който, както винаги, полага сериозни усилия, така че в хода на дискусията да сме държани в течение. Но сега, както се каза, има вече, още преди 18 месеца гласувахме текста в комисията, даже малко повече от 18. Имаше перипети е, различни е, и аз съм за, ако докладчикът пожелае да, да, да възложи на своите сътрудници да, да, да организират е, едно заседание, в което участват всички сътрудници и да се информираме дори с записка е, за състоянието на нещата, защото а, е, питат ни от, от, от обществеността, от, от медиите и ние трябва да можем да, да отговаряме. А, е, нали, в крайна краща, да, като се стигне до, до окончателен резултат един ден, да, да <laughs> не се окажем изненадани. Благодаря. И аз също благодаря на за Сянка за тази информация. Но аз искам да се върна на този болезнен въпрос за граничните стойности. Имам едно неприятно усещане е, в е, стомаха, едното ме разочарова, че сега е, ще направим прибързан компромис и в крайна сметка нещата ще си останат такива, каквито са, каквито са днес. А именно Е, храна, продукт хранителен, който е, е произведен в Италия, на съседния штант е, се продава средство за, за е, растителна защита, което обаче не е, същия, е, същия продукт се произвежда в Германия или а, но този препарат е, няма право да се продава в друга страна на Европейския съюз, т.е. такава една е, политика няма нищо общо с е, общия пазар. Позициите на държавите се втвърдяват. В Германия по време на Зелената седмица обсъдихме тази тема и моят министр и италианския му колега казаха също, само че от различни гледни точки крайна сметка мисля, че е, избираме най-лошото е, решение, защото сме изправили през ситуация, е, където има различни решения, различни условия на производство за едни и същи продукти в отделни държави и членки. Например, в мой регион се произвеждат а, ябълки, а, които, за които има европейски пазар, но а, е, хубаво е, че постигаме компромис, но не бива да е компромис, е, компромис на всяка цена е, трябва да, значи, когато говорим за биопродукт, трябва да сме наясно какви са граничните стойности, защото в съседна, съседна овощна градина се произвеждат същите ябълки, само че с помощта на торове и химикали и средства за растителна защита. Трябва да се намери е, е, е, европейско решение за това, особено за трансграничните случаи. Благодаря и аз. Благодаря на докладчика за неговия подход. Наистина много неща се каза вече. Ние трябва да сме много предпазливи тук с граничните стойности, защото е, комисията би трябвало да се слуша в политическото мнение на съвета и на парламента и да отстъпи от своята позиция. Госпожа Гърлинг много точно каза, че това е не е само е, регламент направен за Германия или за Австрия. Важно е да видим как е, различните ситуации в държавите членки ще бъдат обхванати и да се намери добро решение за всички. Един конкретен въпрос за вноса. Отчасти изглежда, че много предприятия обръщат особено внимание на това да получават ефтин внос но мисля, че е, това ще навреди е, ужасно много на е, биопроизводството в дългосрочен план. трябва си на тук да нивелираме нещата и още нещо. Семената и посевния материал сектора трябва да се развива допълнително и трябва да направим всичко е, възможно е, да е привлекателна закупуването на е, биосемена е, и посев, е, защото е, тези оправдания а, на хората от биосектора, че така е регламентирано в а, съответния регламент, това е, мисля, смехотворно. А, помня си 2013, когато а, разписахме този регламент и когато а, се каза, че един а, масив, а, че. А, Имаше и тогава оплаквания, че е, някои ще е, е, пострадат сериозно от тези разпоредби, т.е. трябва да направим така, че в дългосрочен план био материали и семена са привлекателни и има достатъчно желаящи да ги използват. Ние в селското стопанство сме свикнали с критика не трябва да, да реагираме прекалено, но наистина хората от биосектора правят всичко възможно. Те са наистина много творчески подхождат и трябва да им дадем възможност да, развиват, да, да се развиват допълнително. Благодаря на докладчика и е, докладчите Сянка за трудната задача. Имам бележка, забележка и въпрос. Забележката. Имам впечатление, че поне в съвета, е, които не, не се търси едино е, и не ги интересува дали нещо е, отрицателно ще излезе в резултат на това. Е, важно е да сложим нещо добре е, структурирано на маста, дори да е оспорвано. Е, за граничните стойности, ако, ако мисля, че ако се стигне до единодушие и съгласие по Гричеве стойности, това сякаш ще отвори вратата за други проблеми, през която ще нахлуят други проблеми не знае, ще поставя въпроса допълнително на колегите. Ich möchte jetzt gar nicht die anderen Themen aufgreifen, die die Kolleginnen und Kollegen schon genannt haben. Vieles war dabei. Ще не искам да повтарям това, което казаха другите. Има много неща, които се казаха, с които съм съгласна. Но ако имаме процес за приемане на директива, 18 месеца са минали и не му се вижда края, вече толкова несигурен е този сектор, не знаят хората как ще се развие. Смятам, че тези дълги срокове са нещо немислимо, което не може да продължава. Дори е нехайство от страна на съвета. Трябва да предложат повече компромиси, според мен. Сектора, в крайна сметка, плаща за това нехайство. И ако компромисът е по-лош от съществуващото законодателство, то тогава трябва да можем да се изправим и да кажем, ние прекъсваме преговорите, защото това е недопустимо. Мартин Хойслик е достатъчно смел, има ясен мандат от нас и може да го каже. Той води преговори в този мандат, не отвъд него. Ако не можеш, казваш не, повече няма да действам, трябва да се даде или нов мандат, или нещо друго, прекъсвам преговорите. Благодаря. Господин Агню ще приключи дебата. Да, благодаря. Много дълго време продължава цялата тази работа, нали така? Имам един конкретен въпрос към Мартин, поради е, лобистския натиск, на който бях подложен, нека да кажем, от скандинавските фермери, които проявиха особено безпокойство тогава за това, че ще им бъде забранено да вършат онова, което винаги са вършили, да, да отглеждат култури в специално, на специално пригодена почва. И говорим за чистотата на природосъобразната продукция, така наречена органична, да няма и следа от пестицид. Но, ако вземем един камион, органична пшеница, 30 тона капацитет, е напълно допустимо. Поне 100 кг пръст, изпражнения на птици, метални частици, черупки от яйца, дървени стърготини и прочие края на краищата това е част от тарата. И, и, и, и никой не се интересува особено от това, защото си дава сметка, че пълна стерилност и чистота в селското стопанство не може да се постигне. Впрочем, британските фермери не ме подложиха на какъвто и да било лобистки натиск в продължение на две години. Сякаш не се нуждаят от това законодателство. Благодаря. Помним, мисля всички, че когато започна цялата тази работа, комисията и съвета не бяха особено ентусиазирани. И, и това е настроението, което цари до ден днешен, опасявам се. Аз изцяло се, съм съгласен с госпожа Нойча, че ако преговорите отнемат чак толкова много време, явно няма яснота относно крайния резултат или дълговечността на отделните политически позиции. Е, е, вероятно, нашият докладчик би могъл да подготви кратка записка. Нещо черно на бяло да можем да дадем на заинтересованите страни понеже дебатите са едно, така, устните прения, но ако може човек да поднесе нещо черно на бяло, нещата са друго. Госпожа Костинген иска да вземе думата. Да, позволете ми само да добавя нещо по този въпрос. Смятам, че 98% от материята е договорена. И сега да се каже, че трябва да се върнем на нулата, е неуместно, и колегата каза, няма да има яснота, няма да има равнопоставеност е, на, на пазарите. Връщаме се на статуквото. Е, е, мнозина биха потрили ръце от задоволство, но това няма да е в интерес на отрасъла на, на органичното земеделие. И, и ние, ние дължим това и на производителите, и на потребителите да, да продължи развиването на този отрасъл и контролът да бъде реалистичен, практически приложим. Аз е, нямах това предвид. Не, не става дума за, за отхвърляне. Не, не, по-скоро, както вие съвсем е, е, красноречиво формулирахте нещата току-що. да, да покажем, че сме на финалната права, че се нуждаем от още мъничко добра воля. Да, уважаеми колеги, ние сме готови да внесем записка на вниманието на групата, с повече на, на, на, на вниманието на комисията, с повече подробности. Съгласен съм, госпожа Кестингер, 80% са договорени. Е, и, и ако съветът приеме компромисите, има, има едно-две критични и съществени неща, които споменахме, е, пределно допустимите стоености на пестицидите, е, които комисията предлага по-настоящем са неприемливи нито за съвета, нито за парламента. Позициите на законодателите са доста близо и по отношение на, на изменения, т.е. на други пределни стоености, Не се стигна до съгласие обаче защото някои се противопоставят на хармонизацията. Всъщност цялата идея е чрез това законодателство да хармонизираме нещата в 28 държави членки. Съгласен съм също така с госпожа Кестингер и за това, че не може едни земеделски стопани да купуват скъпи е, семена, други да, да, да, да е, ползват изключение след изключение. Добро е предложението за укрепване на предпазния механизъм и след това комисията трябва да, се, да поеме задължението да излезе с доклад към 2020 година и от, да, да можем да покажем нещо, се казва вкъщи. Най-лошото би било, разбира се, да замразим нещата на сегашното състояние. Необходима е реформа. Така наречения прозорец е, е почти затворен. Остава ни още малко да постигнем съгласие. Нека да дадем този шанс на Малтийското председателство. 3-4 заседания на триалога и надявам се с това да приключим. Или пък ако не, с голямо съжаление да кажем, че не става но, но, но можем да, да опазим съгласието, което вече е постигнато и да потърсим е, окончателно съгласие. Съгласен съм, прочим, че що се отнася до вноса, е, трябва да бъдем предпазливи, да не подронваме европейските си стандарти, като допускаме внос е, съобразен с далеч по-низки стандарти от тези, е, които спазват нашите земеделски стопани. Дали, е, прословутата равнопоставеност на нея трябва да се да се държи. И позицията на съвета, парламента и комисията е споделена, че стандартите са за да се спазват. И аз съм също да, оптимистично настроен, че, че можем да се спогодим. Но, но разбира се, не на цената на какъвто и да било компромис. Не можем да допуснем нееднородност на, на практиката и, и, и, и не можем да приемем условия, които са толкова строги, че никой не би спазил. А? Значи трябва да продължи работата. Значи, казах, има, имаме така малък отдих до, до март, да изчакаме от срещната страна какво ще предложи и вече към края на месец март ще пристъпим към последния опит е, на тристранна основа. Е, от вчерашните ми разговори с представителите на отрасъла мога да ви уверя за пореден път, че, че нашата позицията на парламента се подкрепя, смята се за най-добра. Значи имаме подкрепа на целия отрасъл и това е добра позиция за по-нататъчните преговори. Господин Хаузлинг, значи да ви помоля следното. Вие и докладчиците в сянка да се съберете още веднъж и да разгледате различните варианти, които бихме могли да одобрим. И оттам нататък да запознаете политическите групи с тази позиция, тя да бъде подложена на дебат и преди 23 март да проведем тук в комисията по редно разискване. Как смятате? А, в такъв случай и ще знаете кой на какво мнение, а ще, сме, ще, ще знаем всеки от членовете на комисията на каква позиция. Така, благодаря ви. Сега можем да приключим мисля и да ви напомня, че в 18.30 имаме среща с млади фермери, това в стаята на депутатите. Сега чисто и просто техническо прекъсване, преди да започнем заседанието на координаторите. Две минути.